Dear colleagues, please. Скъпи колеги, готови ли сте? Вече ви пожелах честита нова година на съвместното ни заседание с Комисията по бюджети, но ще го направя и сега, когато заседаваме само ние. Радвам се да ви видя отново. Можем ли да приемем дневния ред? Благодаря. Одобрение на протокола от заседанията от 8 ноември 2016, 9 и 10 ноември, 28 и 29 ноември, 5 декември и 12 декември. Протоколите са одобрени. Няколко съобщения. Нека ви припомня, че ще се състои съвместно заседание с комисията Либе в ПХС 3C050, непосредствено след сутрешното ни заседание днес. По време на това съвместно заседание измененията, внесени по доклада за предотвратяване на използването на финансовите системи за изпиране на пари, и финансиране на тероризъм ще бъдат подложени на обсъждане. На 15 декември се състояха тристранни разговори по друго досие, в рамките на които дадохме първоначални разяснения по измененията си. Има предложение за замяна на една формулировка Малтийското председателство взе решение първо да се консултира с държавите членки преди следващите три странни разговори. Затова и следващият триалог ще се състои чак към края на март. Нови решения и препоръки от заседанието на координаторите от 15 декември. Номинации – регламент за административното сътрудничество и борба срещу измамите с ДДС, директива за някои задължения за ДДС за доставчиците. Бе възложено на социалистите. ДДС прилагано към периодични издания, пък този текст бе възложен на НЕП. Дерогация на ДДС по механизма за обратно начисляване НЕП, възстановяване и преструктуриране на банките, ЕКАРЕ и социалистите, инициатива за новосъздадените дружества социалистите, становище на нашата комисия по доклада на Юри за несъстоятелността. Ще работим по силата на член 55 от правилника за дейността. Становище на нашата комисия по СЕТА. Председателският съвет до момента не е взел решение економическото управление. Споразумяхме се за това господин Дайсел Блум да разговаря с нас по-рано. Mr. Dijsselbloem in January. Призовахме също за спешно заседание с госпожа Тайсен през месец януари. Освен това ще разговаряме и на открито заседание на координаторите с управителя на Италианската централна банка. През 2017 година комисията ще се яви пред нашата комисия непосредствено след излизането на проекто становището за проектите на бюджетни планове. Миналата година комисията се яви пред нас прекалено късно според координаторите. Възложихме на секретарията ни да се свържи с секретарията на Комисията по бюджетен контрол, за да обсъдим специалното становище на Сметната палата за единния механизъм за надзор. Решихме също така да поканим и заместник-председателя Домбровскис, за да обсъдим доклада на госпожа Силви Голар. Това бяха моите съобщения. Сега преминаваме към точка четвърта от дневния ред – разглеждане на измененията по доклада на Гунар Хеокмарк за европейското полугодие. Думата има докладчикът. Благодаря, господин председател. Нека и аз пожелая на всички честита нова година. В този доклад, по този доклад, извинете, бяха внесени много наброй изменения. Всички те се отнасят до различни становища, различни виждания по едни и същи членове. Много съм ви благодарен за тези изменения. С удоволствие ще си взаимодействам и с докладчиците в Сянка. Вече проведохме първи разисквания. В тези несигурни времена като виждаме какво се случва в САЩ след Брексит, условията на финансова нестабилност в някои държави членки, както и на много други предизвикателства и промени, според мен пактът за стабилност и растеж придобива още по-голямо значение, тъй като гарантира надежността на европейската економика. Всякакво недоверие към този пакт може да постави на карта и стабилността на економиката. В основата на преговорите ни ще бъде постигането на положителна, на добра фискална позиция. Винаги съм настроен положително, когато става дума за положителни неща. Би следвало да обсъдим въпроса за публичните финанси и по-точно за това как могат те да се използват за насърчаването на растежа. Длъжни сме да го направим. Според мен можем да постигнем консенсус по този въпрос на базата на зачитане, на спазване на пакта за стабилност и растеж. Не бива да се търсят извинения за поставяне на карта на стабилността на публичните финанси. От друга страна, можем да използваме възможностите за фискални стимули в рамките на пакта. Тук се разкриват възможности за качествено бюджетиране. Винаги, когато говорим за важни разходи, някои колеги и някои правителства твърдят, че подобни инвестиции, подобни разходи са толкова важни, че това може да послужи за основание за надхвърляне на праговете по пакта за стабилност и растеж. Но ако тези разходи са толкова важни, то на тях трябва да се отдаде приоритетно значение. Те трябва да бъдат предвидени още при съставянето на бюджета. Мисля, че ако подредим иерархично различните източници на разходи, можем да постигнем най малко. Комисията е приложила действащото законодателство. По него ние сме длъжни да спазваме пакта за стабилност и растеж. От друга страна, можем обаче да постигнем и компромис. Има разлики между економиките на отделните държави членки. Немалко колеги изтъкват, че растежът е неравномерен. Същото въжи и за заетостта. Според мен в заетостта настъпват промени, настъпват промени в растежа в зависимост от различните обстоятелства по места. В някои държави членки се отбелязва по-висок растеж, в други по-нисък. Това до голяма степен е свързано с прилаганите там политики. Мисля, че си заслужава да обсъдим и анализираме този въпрос трябва да разгледаме съвкупните данни за европейската економика като цяло. Едновременно с това трябва да се спреми върху постиженията в отделните държави членки. Ако главата ви е в хладилника, а краката ви са в фурната, то средната температура на тялото ви като цяло не е лоша, но <clears throat> това не е от полза нито за главата ви, нито за краката ви. In това въжи и за економическата политика. Трябва да предприемем правилните действия, така че да насърчим заетостта и растежа. Обръщам се и към вас, госпожо координатор. Трябва да отчетем също така, че в зависимост от обстоятелствата се разкриват и различни възможности. Инвестициите ще са важни за нас, но как да привлечем инвестиции? Как да създадем условия за печеливши инвестиции. Немалко колеги от различни политически групи изтъкват необходимостта от по-низко данъчно бреме върху труда. Освен това е важно да обсъдим и структурните реформи. В повечето изменения се отбелязва, че Ниският темп на растежа до голяма степен е обусловен и от извънредните мерки по паричната политика, на които бяхме свидетели през изминалите месеци. Те не допринасят за стабилен растеж. Ако искаме стабилен растеж, трябва да заложим на структурните реформи. Можем да възлагаме надежди и на фискалните стимули, но вече от доста дълго време се прилага този модел в европейската економика. Това не е устойчив модел, който може да се прилага в дългосрочен план. И тук отново се намесва въпросът за структурните реформи. Мисля, че всички можем да се обединим около необходимостта от повече действия по отношение на публичните реф... финанси, на необходимостта от реформи с цел инвестиции, необходимостта от финансова стабилност. Всички тези три действия могат да бъдат обединени. Можем да имаме освен това и добро, добра фискална позиция, ако спазваме пакта за стабилност и растеж. Господин Силва Перейро от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Нека и аз ви пожелая честита нова година. Искам да благодаря и на Гунар Хакмарк за изказването му. Групата на социалистите и демократите проявява голяма воля за сътрудничество с вас – голяма готовност за постигането на компромис. Има обаче немалко работа, която трябва да свършим, за да постигнем компромис. Докладът към момента в никакъв случай не е балансиран. Работим в духа на диалог и компромис – Така че, мисля, че ще можем да постигнем добър компромис, както сме правили вече в миналото. Компромисите, които сме постигали в миналото, трябва да са в основата на настоящата ни работа. Не можем да приемем Европейският парламент сега да застане на по-малко категорична позиция, отколкото в миналото, най-вече, що се отнася до условията за справедлив и балансиран растеж на европейския континент. Още веднъж изтъквам готовността ни за компромис. Искаме да надградим над постигнатото през изминалите години. Нашата група в никакъв случай няма да поставя под въпрос надежността на действащите разпоредби. Няма да поставяме под въпрос тяхната значимост за функционирането на Съюза и на економическия и паричен съюз в частност. В момента нещата се свеждат не само до надежността на действащите разпоредби. Основният проблем, пред който сме изправени в Европейския съюз, са липсващите инвестиции – липсващият растеж, високата безработица, неравенството и все по-неравномерното разпределяне на богатството. Всички тези проблеми водят до силно неудовлетворение, разочарование от европейския проект, което го поставя на екзистенциален риск. Съгласен съм с докладчика за това, че трябва да предприемем правилните действия. Фискалната и економическата политика трябва да почиват на правилните действия. Моментът е отрешаващо значение за економическото развитие. Сега Европейският парламент може да излезе с ясна позиция за посоката, в която следва да поемат економическата и фискалната политика. Не бивам да забравяме и за един основен политически фактор, който трябва да е в основата на всички наши разисквания. Европейската комисия се обърна към държавите членки и към европейските институции – с едно ключово послание, а именно европейската економика през 2017 ще се нуждае от фискална политика, която в по-голяма степен да допринася за растежа. Това е основното послание. От това се нуждае европейската економика. Тя се нуждае от една фискална политика, която по подходящ начин да допълва паричната политика. Както знаете много добре, можем да продължаваме до безкрайност с експанзивната парична политика от изминалите години. Освен това, комисията заявява, че току-що одобреният бюджет за 2017 година, както и изпълнението на препоръките на комисията от миналата година, ще доведат до една леко ограничителна парична политика за сметка на експанзивната такава. През 2017 година Европа ще заложи на погрешната фискална политика, ако не се предприеме нищо. Това е посланието на комисията. Затова и комисията излиза с предложение. Предложение за вече упоменатата положителна фискална позиция. Унези държави, които разполагат с бюджетен марш, трябва да предприемат по-активни действия за стимулиране на растежа. Госпожи и господа, мисля, че Европейският парламент трябва да се изправи пред предизвикателството. Трябва безрезервно да подкрепим предложението на комисията. Нашата политическа група ще работи за насърчаването на инвестициите ще направим всичко възможно за преодоляване на различията между отделните държави. Ще се обявим безрезервно за фискална политика, която реално да ни даде възможност да се изправим пред предизвикателствата на времето. Ще се обявим против всякакви елементи в доклада, които противоречат на предходни наши позиции, например по отношение на санкциите. Парламентът вече е излязал с ясна позиция по тези въпроси. Предприемането на правилните действия трябва да е в основата на всички наши разисквания. Господин Луке. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на колегата си, Робърт Силус, който се извинява, че не е в състояние да присъства на заседанието днес. Трябва да да отбележим, каза господин Зил, че е, голям брой са поступилите предложения за изменения. Докладът поставя правилните посоки е, за развитие, но, но трябва е, те първа да, да допълнително да обхване всичките предизвикателства, пред които сме изправени. Въпреки, че сме възобновили растежа си, все още е много несигурен и, и не не е еднакъв, непоследователен в държавите членки. Същото въжи и за безработицата. Общите данни обаче за еврозоната са доста засегнати от тези различия между отделните държави членки. Инвестициите са а, сериозна тревога. От една страна се говори за а, това колко е важно да са балансирани бюджетите и а, спазването на общите правила. Освен това, изпълняваме вече плана и Юнкер, който, много, в който много, много мнозина вярват. При все това обаче 13-те в еврозоната въпреки че са изпълнени всичките реформи, продължават да са доста далеч от постигане на целите по, по плана. Колегата очаква да, да постигне градивно сътрудничество с докладчиците в Сянка и докладчика. Сега искам да добавя и някои свои бележки, понеже само две минути до сега говорих голяма част от средствата се използват от страни, които имат достатъчно инвестиции, според мен. Това е един от основните проблеми в Европейския съюз. Инвестициите зависят от, от капиталовите маржове. И те са възможни тогава, когато маржът е висок. Проблема е, че чрез повишаване на капитала не се повишават маржовете. За да се повишат маржовете, трябва да се да се повиши качеството на труда, на, на човешкия капитал, на инфраструктурата, на, на публичната администрация. Всичко това са фактори, които, които подобряват маржовия продукт на капитала. В Европейския съюз винаги сме се, сме се гордели с високата продуктивност а, на тези фактори. Има обаче различия в централните страни и периферните страни и това води до, до различия в а, инвестициите за стимулиране на економически растеж. Така че основното тук е конкурентоспособността. Инвестиции не отиват в страни, които не са конкурентоспособни. Трябва да повишим конкурентоспособността в Европа, да я уравновесим в цяла Европа и в еврозоната. Обмените курсове вече за нас не са инструмент за балансиране на конкурентоспособността. И за това еврото е, е, не е удобна, удобен инструмент, удобна валута за една такава територия, която е толкова нееднородна. Господин Верних от, е, от, от е, Алде. Госпожа. Извиня. Всичко най-добро. Пожелавам на всички колеги през следната е, година. Благодаря на господин Хекман редица предложения за изменения сме внесли. Те са свързани с инвестициите. Европа трябва да подобри бизнес си, като, като изпълнява всичките регламенти за единия пазар. Затова сме дали редица препоръки, препоръки за подобряване на достъпа до финансиране до, за компании, които са в отрасли, които се радват на растеж, иновации, информационни технологии и възобновяеми, възобновяеми източници на енергия. Що се отнася до структурните реформи, държавите членки трябва да укрепят усилията си по изпълнение на препоръките по отделни страни. Също така насърчаваме комисията и държавите членки да засилят усилията си в областта на здравеопазването чрез сътрудничество и обмен на добри практики на европейско ниво. Разходите за здравеопазване в момента са между 5 и 11% от БВП и този дял се очаква да нараства сериозно с демографските е, изменения. По отношение на фискалните норми, е, те трябва да са е, такива, които да способстват да, да постигане на целите на Европейския валутен съюз. Очаква се е, поради демографските изменения да нарастват и лихвените проценти. комисията трябва да разработи показател, който да оценява в е, е, каква степен националните бюджети ще се отразяват на бъдещите поколения. И накрая, демократичната отговорност трябва да се, да се подобри държавите членки и комисията трябва да, да постигнат по-ефективен диалог по препоръките, по националните препоръки. Националните препоръки трябва да имат задължителен характер и правителствата трябва да ги приемат официално и да ги изпълняват. Благодаря. Благодаря. Не виждам нито зелените, нито е кой да се изкаже. Госпожа Басторг, виждам. От е, Европа на свободата и демокрацията. Благодаря. Както и преди, както и в миналите е, години, мисля, че този доклад отразява само частично а, реалността. Основният въпрос е економическия растеж. Основният въпрос за благоденствието на а, нашия а, на континент а, винаги се е състоял в конкурентоспособността. Трябва да укрепим економиката си, трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме това. Естествено, че е важно да поддържаме свободния пазар – и на тази база да, да осигуряваме развитие. Всичко това е нещо, което ние подкрепяме и сме го подкрепили, но, но при все това нещата не тръгнаха в правилна посока. отрицателно развитие, е това, което, което настъпи, което се отрази отрицателно и на растежа съответно. Интересува ни допълнителната полза, добавената стойност от, от, от това, което изпълнявам. И моделът трябва да бъде такъв, който да осигурява уеднаквяване, сближаване. Няма как да решим проблемите, ако, ако не, не се вгледаме в цялостната система. И а, без радикална промяна няма да постигнем нищо. нещата, да, казвате, казва се, че има растеж, но това е минимален. Изобщо не са розови нещата. Да, спиране на, на, на негативните замразяването не е правилен подход. Трябва да осигурим положително развитие. Благодаря. Един човек е поискал а, думата спонтанно а, изказване. Госпожа Първанс, береш две минути и след това господин Розати. Благодаря е, на докладчика за представенето на доклада. Примера, който дадохте с е, фризера и фурната, отразява добре политико-економическото положение но не е достатъчен, защото вие казвате също, че има много стимули, бюджетна подкрепа. А в областта на реформите, преструктурирането, тези стимули пък не са достатъчни. Като че ли ние вече наблюдаваме известна умора в страните членки, плана Юнкер дава едва ли не прекалено много економически стимули. Преди всичко трябва да се работи за първо поколение структурни промени и след това вече да се извършват целенасочени планирани единични дейности. Та, дали ще си извадим главата от е, хладилника и краката от е, фризера, е, от фурната въпроса е да работим за економическото преструктуриране, особено в зоната на еврото. Благодаря, господин Родати. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Хокмарк за чудесния доклад. Съгласен съм с наблюденията и с препоръките му. Също мисля, че, че е, трябва по-добро планиране на разходите. Е, инвестициите в инфраструктурата, след като са нещо такова важно, е, трябва е, да им се дава приоритет. Винаги, когато допускаме изключения, винаги, когато създаваме възможност за дадена категория разходи, която да излезе извън, извън тавана, трябва всичко останало да е съобразено с това. Знае се, че инфраструктурните инвестиции често излизат над предвидения бюджет. И това не е нещо, това не е нещо добро и е положително. По отношение на, на фискалните стимули, има много такива в еврозоната и мисля, че това, което колегата има предвид, е, е имало с нивата на задлъжнявост. Проблема е, идва от това, че разходите не са били насочени правилно в някои страни има фискална възможност за повишаване на, на, за осигуряване на повече разходи за инвестиции, но в други няма. Няма инструмент на европейско ниво, което да, да каже на, на страни да, е, да, да разходват повече. Например, в Германия, в Холандия и в други страни няма инструменти е, как да бъдат убедени тия страни. Ако искат, ще осигурят повече е, средства за инвестиции, но няма как да бъдат задължени. Има страни, които са по или от други и те нямат, нямат такива фискални възможности. Да говорим за общи е, нива на инвестиции в, е, в еврозоната, но, но са необходими е, политически лостове, които, които да осигурят еднаквост, еднаквеност на фискалните политики. И още един коментар по отношение на това, което каза господин Лукас. А, напълно съм съгласен с това, което каза за конкурентоспособността и това, че е, в неконкурентоспособни държави е, не постъпват инвестиции. Това, което, което ме тревожи обаче е, е, е ролята, която игра еврото. Ако господин Лукас смята, че а, тия страни, ако биха имали свои собствени валути, които да, да се обесценят и че това би било укрепило конкурентоспособността, това не е вярно. Чрез обесценяване на валутата правите нещата, вашата економика става по-ефтина, а не по-конкурентоспособна. Това е само краткосрочно решение. Филип Ламберт. Аз искам да кажа нещо във връзка с това, което каза господин Росати. Аз съм съгласен с последното, което каза. Това, че, че ефтино и конкурентоспособно не е едно и също нещо, защото реалната конкурентоспособност е, идва от, от допълнителните ползи, повишената стойност, допълнителна стойност. Само, че има различни видове конкурентоспособност. Конкурентоспособност на, на цените наистина е, е, е ефтин а, подход. Ние не сме нискотарифен континент и не бива да разчитаме на това. Необходими са политически а, инструменти за насърчаване на инвестициите. Ако разгледате шестопакета, е, и, и, и процедурите е, за уравновесяване на дисбалансите, има, има предвидени е, мерки. Това може да, се, да залегне и в е, друго бъдещо законодателство. Тогава, когато има големи излишъци, тогава естествено може да кажете, че тази страна е много конкурентоспособност. Но от друга страна на, на, на излишъците може да се гледа като недостатъчно потребление, недостатъчно инвестиции. Така че а, Германия има излишъци не защото много изнася, а защото е, изкуствено а, свива а, вътрешното търсене и потребление. Естествено, че има нужда от потребление, но, но не, трябва, не трябва да е, се опитваме да постигаме обратното. Не, не, хем не трябва да насърчаваме економиката си чрез свръхпотребление, но не трябва да, да, да се допуска и обратното. Това, което става в Германия, изкуствено потискане. А, така че това е, това е един косвен инструмент, не директен инструмент, но все пак работи. Господин Лукас поиска думата, каза, че е една минута. Да, ще не обещавам, но, но, но... Uh, искам да ще се, кратко ще се изкажа, не знам дали точно една минута. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря на господин Ламберт. Uh, да, съгласен съм, че конкурентоспособността има две измерения. От една страна uh, стойността и от друга страна е цената. Това са две различни страни на конкурентоспособността и може да се повести, постига конкурентоспособност чрез понижаване на цените. Ако цените ви са по-низки, сте по-конкурентоспособни. Трябва и двете измерения да се, да се, да се ползват. Но в еврозоната разликите са толкова големи, че е необходимо, би било необходимо обесценяване на местни валути, ако имаше такива. Нереалистично е да се очаква, че, че е, е, бизнеса в е, страни в криза ще могат да се, ще се, ще се концентрират върху повишаване на качеството на, на продуктите. Това, от което се нуждаят тия страни е преди всичко обесценяване, по-низки цени, за да могат, за да, могат да, да, да, да получат, да получат ползи от инвестициите. Председателя, да, ясно е това, което казвате. Благодаря. Докладчика, заповядайте. Благодаря. Благодаря на всички за изказванията. Няма да коментирам всички от тях. Преди всичко мисля, че е важно да се, трябва да се конкурираме чрез високи заплати, а не чрез ниски цени и заплати. Защото като понижите цените си, тогава трябва да понижите и заплатите. Трябва да си знаем приоритетите. Важното, което изникна в тази дискусия, е, че, че никой не, не подлага под съмнение пакта за стабилност. И всички еднакво, еднакво четем нещата. И, и това, е, това е добре, защото на едни и същи предпоставки почиват идеите ни за, за, за бъдещето. Да, по отношение на метафората с фризера и фурната, важно е да си даваме сметка, че нещата са различни в, в различни държави членки. Казва се, че растеж няма. Да, в известен смисъл това е вярно. В общ план. Но в някои държави членки има високо ниво на растеж. Също има и високо ниво на инвестиции. И това често се свързва с стабилността на публичните финанси. В някои държави членки е много висока заетостта други не. Да, не са еднакви нещата. Така че трябва, да, трябва да, да обърнем внимание именно това. Откъде, защо има такива различия. Да, може би не е най-доброто решение да се повишава задлъжнялостта. Може би е важно за дългосрочната конкурентоспособност да се отдаде приоритет на структурните реформи. Но това не означава, че не трябва да насочваме максимално внимателно публичните финанси за, за стимулиране на растежа. Публичните растежи трябва в максимална степен да подкрепят растежа. Да, и аз очаквам и се надявам, че ще стигнем до компромиси и очаквам това да стане заедно с всички колеги от комисията, както и докладчиците в Сянка. Благодаря. Председател, благодаря. Много се радвам, че в дух на, на разбирателство и сътрудничество ще се работи, в дух на търсене на компромиси. Разбира се, докладчикът съвсем правилно каза, че пакта за стабилност трябва да се, да се, да се използва да се използват нормите от него. Това е ключов елемент от, от усилията ни и съм уверен, че ще се стигне, ще се стигне до, до, до разумни, разумни компромиси. И е, консенсус, както, както по предходните доклади по това въпрос. Ще гласуваме на 6 февруари на пленарно заседание. На пленарно на 13, е, извинете, февруари. Не се надяваме. Следващата точка от дневния ред. Филип, Филип Ламбер създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза за периода 2017-2020 година. Давам думата и на Маркос Фербер, както и на докладчиката. Благодаря. Уважаеми колеги, както сте обърнали внимание в компромисните изменения, които ви изпратихме вчера след обед, се опитахме да включим е, общо взето всички изменения на колегите, които подкрепят най-общо тази програма. Знам, че някои от вас не я подкрепят, но мнозинството да. Също така се опитахме да отчетем и е, становището на Инко. Те имат е, изключителни правомощия по член 6 и 7 и 1, 2 и 3 е, споделени правомощия. Така че се опитахме до голяма степен да отчетем тяхното мнение, за да ускорим процедурата. Предложеният текст не се отклонява много от първоначалното предложение на комисията и аз ще мина по всеки член бързичко. Първо, списъка член първи е, дейности, за да се финансира образователни действия, както и изменението на ИМКО 14, свързани с е, потребителски мрежи. Член втори, там добавяме идеята, че в е, финансовия регламент трябва да се е, подобри ангажираността на потребителите, включително и на многостранно ниво. Също приемаме изменение 25, за да се изчистят задълженията на комисията за бенефициерите. Особено член 3 застъпва идеята за бенефициерите. Няколко докладчици в Сянка и Инка пода, Инко подадоха там идеята, за да се, да се разширяват мрежите в самите страни членки. Тоест да не си остане един брюкселски балон цялата програма, но да се установи в възможно най-много страни членки. По член 7 няма големи изменения за изпълнение на програмата, затова приехме директно текста на ИМКО. 9. Там е, е, имаме предложение от Енрике за институции за верификация, особено ако ще се продължава програмата за следващия финансов период. Комисията трябва да оцени потенциално финансовия пакет за подобни програми. Обръщаме се с поглед към следващия период, е, за да бъдем достатъчно отворени към потенциални бенефициери и е, за промени в е, финансирането. След като консултирахме и службите на комисията и бъдещите бенефициери, вкарваме изменения по член 10 от 1 май до 17 е, до декември 2020, за да има устойчивост на финансирането. Така че е, те да са наясно какво финанси... с какво финансиране ще, е, ще разполагат, защото през април тази година из... изтича настоящото им финансиране. И що се отнася до графика, търся си записките. Планираме писмена процедура в два тура. Ще ви изпратиме до средата на следващата седмица втория набор от изменения. До 23 януари имате време да коментирате, така че да можем да гласуваме на 25 януари. Надяваме се, че няма да има големи разногласия между нас и съвета и ще можем да приключим с гласиране в пленарна зала на време, за да не се получава така бяло петно в финансирането. Председателят, благодаря господин докладчик. Сега следват изказванията на докладчиците в сянка. Господин Столоян ще се изкаже от името на госпожа Пети Кайнен от НП. Благодаря, господин председател. Госпожа Пети, Канкен, Пети Кайнен е подала няколко изменения. Като цяло подкрепя в голяма степен предложението на комисията добре е вече да се казат же ясно кои са бенефициерите на програмата, защото в противен случай тяхната, работата на тези две организации ще бъде нарушена. Финансирането от страна на комисията е започнало от началото на тази година и ако не се реши въпроса с кандидатстването на същите организации за следващия период, това застрашава тяхната дейност. За момента няма друга организация, която да може да извършва дейност на ниво Европейски съюз, сходна на тази, извършвана от двете организации. Госпожа Петиканен подчертава, че става дума за пилотен проект. Програмата е предложена на базата на търг за изразяване на интерес трябва да се мисли как ще продължи в бъдеще набирането на кандидати. Всички потенциални бенефициери трябва да могат да участват и след 2020 и трябва да се търси по-разширен географски обхват от повече страни членки. Благодаря те от името на социалистите и демократите Оля Лудвихсон.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 е, финансовите услуги на континента. За това е необходимо да има и финансова подкрепа и подкрепа на дейността на организации, които съществяват наблюдение и контрол. Трябва да се намери начин толкова технически сложната е, законодателна материя в областта на финансовите услуги да стане по-позната на потребителите. Комисията е, финансира организации, които е, се радват и на публично доверие, но трябва да е сигурно, че те са напълно независими от външни влияния. А, това означава подсилване на тяхната финансова независимост. Комплицират. Samtidigt som dessa organisationer ska sträva efter oberoende. Определено това, което има да се върши в бъдеще, далеч не е и, но и просто. Комисията има много е, добра оценка за дейността на двете организации, но начина на финансиране може да се окаже източник на конфликт на интереси. Малко са организациите, които могат да работят за защитаване на правата на потребителите във всички страни членки, а това е една много важна за бъдещето дейност. Обеден съм, че заедно с докладчиците в Сянка и докладчикът ще успеем да изготвим един добър текст. Muchas gracias, señor presidente. Y lo más breve posible, decir que eh, mi grupo se va a posicionar eh, en favor de, eh,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 Разбира се, много по-лесно се свършва работата, когато работят много хора, но тези организации не могат да излизат с изявления, които са диаметрално противоположни на нашите позиции. Обеден съм, че положителното отношение на докладчикът е, ще ни даде възможност да вървим, да продължим да работим все така добре по принцип е, следва да спазваме принципа, което не е изчупено, не трябва да се е, правя. Е, действително не следва да остава тази дейност в един балон в Брюксел. Трябва да има достъп до вземащите решения и не само в другите, във всички страни членки. Общо взето трябва да е своего рода обществена политика тази дейност. Много важно е, разбира се, да има и по-добро финансиране за е, двете организации. Better Finance и Finance Watch. Те вече са доказали е, своите експертни умения. Единственото, което е необходимо е да бъдат отворени към потенциални бъдещи промени. Не може да допускаме е, подозрения в това, че е, комисията финансира подобни институции директно. Господин Ламберт е, прие вече предложенията за корекции при, е, при разпоредбите за финансиране. Перфектно са решени всички технически проблеми от текста на комисията, измененията на ИМКО, измененията на господин Ламберт, които той нашите изменения, които той е, прие. И смятам, че гражданското общество, което ние представяме, ще бъде много щастливо. Сега от е, ГУЕ е, думата има Кати. Благодаря. Благодаря отново на докладчика за работата по проекта доклада и компромисните изменения, които получихме в началото на седмицата. Ако се приемат в парламента компромисните изменения, продължението на комисията ще бъде значително подобрено. Работата от Finance Watch и Better Finance не е само застъпническа дейност. Тя, те предоставят и, и съвети и проучвания. Тяхната работа е изключително важна и има място не само за работата на европейските органи, но и на всички органи, които са свързани с вземане на решения в тази сфера следва да се разработи повече за активното участие на потребителите и да се зацили именно тази роля на организациите, която се свежда до борба с нелоялни практики. Много е важно двете организации да са максимално независими от комисиите, за да могат да застъпват интересите на потребителите, а не на комисията. Подкрепяме формулировката, изискваща те да предават план за дейността си. Текстовете, предложени от Ким, Имко, също дават разпоредби в това отношение за дейността на Better Finance и Finance Watch. Също предложението за директно и индиректно финансиране е удачно. Надявам се, че ще бъдат приети компромисните изменения и ще можем да продължим нататък. Благодаря, ФДД. Беатрикс Ван Шторх. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както казах и по време на предходните ни разисквания, не мога да приема предложението на комисията. Не разбирам как организации като Better Finance и Finance Watch би следвало да получават безвъзмезно финансиране в размер от милиони. И двете организации са вписани в регистъра на лобистите на Европейския съюз. Не е допустимо, според мен, лобистки дейности да се финансират с европейски средства. Изразходваме милиони от средствата на дънакоплаците, за да финансираме лобистки организации, отстояващи интересите на потребителите. Защо не използваме тези суми за отстояването на интересите на потребителите без посредничеството на лобисти, ако тези интереси са толкова важни за нас? Знаете ли кои са членовете на Finance Watch? Атак Франс. France фундация Хайнрих Бьол, една фундация на Зелените и една фундация на левицата фундация Роза Люксембург. Смятат ли моите консервативни колеги тук, че биха искали да финансират подобни организации? Аз не бих искала. Имаме правото да отхвърлим предложението на комисията. Би ми се искало повечето от вас да се възползват от това свое право. Аз ще го направя. Благодаря. Някой иска ли да се изкаже от името на ЕНС? Не, няма желаящи да направят спонтанно изказване. Давам думата на докладчика. So a... Благодаря. Очертава се един широк консенсус от достатъчно широка коалиция от партии, за да мине предложението. Очаквам вашите коментари е, по първия набор от компромисни изменения в възможно най-кротък срок, за да можем да ги обработим и да продължим нататък. На госпожа Ван Сторк, аз вече съм говорил с вас нееднократно, вероятно е, си давате сметка, че става дума за организации с нестопанска цел. Лобистите се занимават с е, защита на организации, които работят за печалба. Докато тук става дума само за защита на потребителите. Да, ние ги финансираме с пари, идващи от потребителите, но не само, но в края на краищата доброто финансово регулиране е в полза на данокоплаците. Да защото всичко това, което се случи с финансовата криза, кой плати? Да накоплатеца. И не ставаше дума за милиони, а за хиляди милиарди платени от данакоплатците за надзора на банковите институции. Така че няколко милиона да се вземат, от, за да може да се осъществява надзор, че нещата се случват така както трябва, не смятам, че това е разхищение. Не става дума за защита на интереси от на частната индустрия и ползващите се от нея. Именно тук е разликата. Благодаря ви. Нека си позволя да кажа, че никой не представлява данакоплаците по-добре от Европейския парламент. Данакоплаците са в крайна сметка нашите избиратели. Това бе една бележка от мое име. Предстои да гласуваме по този доклад идната седмица на 2 да гласуваме на 25 януари. Гласуването в пленарната зала ще бъде през месец март. Преминаваме към следващите три точки от дневния ред. Освобождаване от отговорност на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално и пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Думата има докладчикът господин Лунес. Както знаете, за подобни текстове са предвидени много кратки срокове, затова съм се съсредоточил само върху някои основни елементи. Очаквам подробни изменения от ваша страна. Затова и днес няма да се разпростирам, особено в изказването си ще се спра само върху три основни момента. В тези становища заявяваме, че европейските надзорни органи не бива да надхвърлят възложения им мандат. Там, където това е възможно и желателно, би трябвало да обърнем и специално внимание на принципа за пропорционалност. Според мен вече е постигнат напредък по тези въпроси, но би ми се искало да узнае какво е мнението на докладчиците в Сянка. Второ, европейските надзорни органи, посочваме това в становищата си, би следвало да използват бюджета си по-мъдро и по-рационално. С други думи, всякакви искания за допълнителни средства би трябвало да бъдат подробно мотивирани и съпътствани от мерки за рационализиране. Има изместване в задачите на надзорните органи от по-законодателни задачи към задачи свързани с изпълнението и сближаването. За това би следвало съответно и да разпределим бюджета и човешките ресурси на тези органи. На трето място упоменаваме предстоящия преглед на механизма за финансиране на европейските надзорни органи. В плана за действие на Европейския съюз не става особено ясно кога предстои публикуването на Бялата книга на Комисията за финансирането и управлението на европейските надзорни органи. Нямам никакви съмнения, че тази бяла книга ще даде тласък на подро... обстойни разисквания включително и на ниво национални надзорни органи. За това и накратко се спираме върху въпроса в становищата си. Сега с удоволствие ще изслушам вашите коментари. Очаквам и измененията ви. Не е нужно да упоменавам, че при всички положения ще работя за постигането на широк консенсус по измененията. Благодаря, Сандер. Докладчик като ТНП в момента участва в заседание на, комисия, на съвета на председателите на парламентарни комисии. За това сега ще дам думата на господин Фронзолика от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за становището за е, освобождаване от отговорност на трите европейски е, органа. Годишното освобождаване от отговорност е много важна процедура, тъй като е повод за очертаването и работата за справяне с определени проблеми и за внасянето на корекции. Органите ЕБА, ЕОПА и ЕСМА са натоварени с задачата на законово сближаване и интегриране на пазара. Едновременно с това следва да постигнат и цели от значение за цялата система, като стабилност и защита на потребителите. Като се имат предвид тези задачи, въпреки необходимостта от рационализиране на бюджета, в бъдеще трябва да направим така, че тези органи да не зависят изцяло от таксите заплащани от националните надзорни органи така тези надзорни органи ще станат по-независими. Освен това, интегрирането на пазара е неотменима част от работата и на трите органа. То пък се вписва в по-широката рамка за гарантиране на стабилност на пазара в Европейския съюз. Затова според мен е важно да се предприемат действия, така че органите да могат да изпълняват една от основните си задачи, а именно гарантиране на финансовата стабилност. Според мен ЕЙОПА трябва в по-голяма степен да упражнява надзор, в по-голяма степен да се намесва, когато националните надзорни органи не функционират надлежно, да дори и създават проблеми за пазара. Мога да ви дам за пример румънския надзорен орган и начина по който той подходи към застрахователния пазар през 2015 година. Румънският парламент образува процедура за освобождаване от длъжност на председателя на румънския надзорен орган поради случилото се на пазара на застраховки. По въпроса за Европейския банков орган искам да изтъкна необходимостта от оценка на въздействието на прилагането на законодателството за европейските надзорни органи върху този орган. От всички европейски надзорни органи се изисква редовно да публикуват и актуализират информация за дейността си и прерогативите си с цел гарантирането на висока прозрачност за работата им и за постигнатия от тях напредък. Затова, според мен, проявите провеждани от тези органи трябва да бъдат излъчвани на живо по интернет. С удоволствие ще работя с докладчика по внесените изменения, за да постигнем напредък по тези толкова важни теми. Благодаря ви. Докладчикът Сянка от НП все още не е тук. Има ли колега от либералите в залата? Не виждам. Колега Филип, ще се изкажеш ли от името на Свен и от името на Зелените? Да, благодарим на докладчика за проектостановищата му. Отчасти споделяме неговия анализ и препоръките му, най-вече що се отнася до необходимостта от разглеждане на възможностите за ревизиране на настоящия механизъм на финансиране чрез въвеждането на подходящо и съразмерно калибрирани такси, с които да се заменят вноските от националните надзорни органи. Приемаме идеята за публикуването на протоколите от заседанията на съвета на надзорниците, но се обявяваме и против някои предложения, като например преоценката на бюджетните потребности на органите. Както знаете, надзорните органи бяха създадени непосредствено след кризата. От тогава насам винаги сме настоявали за постепенно увеличаване на бюджета им съразмерно размерно на увеличаващия се брой на задачи, които им се възлагат в рамките на единния режим за банковия съюз. Европейските надзорни органи би следвало да оповестяват резултатите от срещите си с лобистки организации. Освен това, трябва да гарантират и защита на подаващите сигнали за нередност. Трябва да има също така и равен достъп до информация и документи от вътрешни заседания на тези органи за външни структури, включително и за Европейския парламент като се има предвид законодателството на трето ниво, трябва да се разпределят повече средства за ефективното прилагане на европейското законодателство. Органите не се възползват от всички правомощия, които сме им възложили, най-вече по отношение на партньорските проверки, защитата на потребителите и други. Те би следвало в пълна степен да се възползват от законовия си мандат. Според нас ще внесем някои изменения в тази посока. Председателят благодаря. Господин Ланген влиза в залата. Не виждам Марко Вали, не виждам и колега от СПД, не виждам Барбара Капел. Господин Анеманс, вие ли ще се изкажете от нейно име? Благодаря. Извинявам се от името на госпожа Капел. Ще направя няколко коментара. drie rapporten wijken nauwelijks af. Uh, er is wel, en dat begroeten wij trouwens. Ще се върна на работата на господин Фербер по отношение на достъпността на информация. Информация от ЕСМА, органа за ценни книжа и пазари. Що се отнася до другите два органа, за разлика от ЕСМА, те не са постигнали особен напредък в тази област. Европейският банков орган е наложил ограничения по въпроса за Таксите, заплащани от участници на пазара, в становищата се изисква те да бъдат подходящо и съразмерно калибрирани. Не знам точно какво би било мнението на участниците на пазара по този въпрос. Би трябвало да изясним тази част от текста чрез изменения. Като цяло не сме особено изненадани от становищата. Думата има докладчика Цянка на НП Вернер Ланген. Благодаря, съжалявам, че не можах да дойда на време. Виждате колко добре си организирам времето. Първоначално бях малко изненадан от липсата на съдържание на аудиторските доклади на Европейската сметна палата. Тя е спазила формалните изисквания, но докладите и не са от особено голяма полза за нас. Би следвало в бъдеще да изискваме от Сметната палата малко по-подробни данни. През 2011 година бях докладчик – по второто освобождаване от отговорност на тези новосъздадени европейски институции. Тогава ставаше въпрос за тяхното учредяване, за учредителната фаза. Имаше някои проблеми, като например проблеми с информационните технологии. Европейската сметна палата направи само кратък коментар по проблемите от изминалите години а именно, че процесът все още не е приключил, но че се работи. Също е един безполезен, според мен, за нас коментар. Според мен от работата на тези органи произтекоха ползи. Благодаря на докладчика, че отбелязва това в становищата си. Ще направя три бележки възоснова на опита от изминалите години. Първата е за ЕЙОПА. През изминалите години ЕЙОПА извършваше проверки според възможностите си, извършваше чести такива проверки. Изискванията си за повече средства и персонал пък обосноваваше с това, че са му възложени повече задачи. Не би следвало обаче следствие от възлагането на повече задачи този орган да не може да изпълнява основните си правомощия. Eiopam най-вече по директивата за посредничеството, по която аз съм докладчик, излезе с предложения, които далеч надхвърлят уреденото от законодателя на първо ниво. Аз възразих срещу това, срещнах яростен отпор от страна на ръководителя на органа. Ще видим какво ще стане накрая. ЕСМА не ми е правила впечатление с подобни действия, но би трябвало да следим за това да се отдава приоритетно значение на работата в тези области, които са определени за особено важни от законодателя. Що се отнася до ЕСМА, функционирането на органа през изминалите години се подобри, бяха решени повечето от очертаните през изминалите години проблеми. Има проблеми с Европейския банков орган. От учредяването му сам създадохме система за банков надзор под ръководството на, на Европейската централна банка. Така банката съвместява два вида правомощия – парични и правомощият за надзор, което според мен не би трябвало да се прави, но това е друг въпрос. По въпроса за Европейския банков орган възниква въпросът за това, в каква степен тези три технически по своя характер органа консултиращи парламента и други институции, би следвало да бъдат интегрирани във вече съществуващите структури. Според мен това би трябвало да се направи. В противен случай ще се стигне до раздвояване. Няма да казвам нищо за седалището на органа. След Брексит ще има проблеми с седалището му. Но към момента Европейският банков орган е сключил договор за найем с срок до 2026 година. Става дума за найемане в, на сграда в Лондон. В случай на преждевременно анулиране на договора, органът ще трябва да заплати глоба в размер от до 3 милиона и половина евро. Европейската сметна палата един отбелязва това мимоходом, което според мен не е достатъчно. В случай на политически промени в Европейския съюз, в бъдеще трябва да реагираме по-добре, според мен. Благодаря на докладчика, който се е спрял върху основните проблеми. Все още не мога да благодаря на Европейската сметна палата. Въпреки всички все още съществуващи проблеми, мисля, че можем да се обявим за освобождаване от отговорност. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Крайният срок за внасене на изменения. Извинявайте, забравих да дам думата на докладчика. Сандер. Основните въпроси се свеждат до финансирането и компетенциите, което не е изненадващо до изместването на компетенции от едни институции към други, например. Не съм отбелязал този въпрос в становищата си, но по него със сигурност предстоят интересни разисквания. С удоволствие ще се запозная и с измененията ви. Крайният срок за внасяне на изменения е 17 януари. 12 часа на обяд. Внимавайте да не го пропуснете, тъй като идната седмица ни предстоят избори. Докладчикът Сянка от НП има въпрос. Господин Ланген, кога започва да тече срокът за внасяне на изменения? Моля да не започне той да тече по време на изборите за председател би трябвало да започне да тече утре. Да, разбира се, дори може би и днес, тъй като в понеделник пътуваме и така нататък. Моля в системата да има възможност за внасяне на изменения от сега. Раз... Измененията ще се разгледат на 6 февруари, ще гласуваме тук на 27 февруари, Комисията по бюджетен контрол ще гласува на 23 март. До тогава трябва да сме подготвили всичко за Комисията по бюджетен контрол. Процедурата по освобождаване от отговорност пък ще бъде гласувана по време на пленарната сесия през април. Преминаваме към Точка 9. Европейски фондове за рисков капитал и Европейски фондове за социално предприемачество. Докладчик е Сир Пяти Кайнен. Тя не е тук. Доколкото разбрах, ще дойде след 5 минути, затова нека прекъснем за 3 минути. Така или иначе, никой не е тук. Ще прекъснем за малко.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 Yeah, ladies and gentlemen, as I've now been informed that uh, the... Госпожи и господа, Току-що ме информираха, че колегата представляващ докладчика вече е в залата. За това, моля, нека продължим работа. Съжалявам, че прекъсвам дискусиите помежду и така ще обсъдим европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество. Бургхард Балц от името на госпожа Пети Кайнен. Благодаря, Маркус. Госпожа Пяти Кайнен се извинява, че не може да ви представи доклада си лично поради неочаквано създали се обстоятелства от лично естество. Е трябвало да отпътува неочаквано за Финландия. Комисията предлага три основни промени в режима за тези фондове. Първо, разширяване на кръга от лица сред управителите, сред допустимите управители. Второ, увеличаване на броя от дружества, в които може да се инвестира по фондовете за рисков капитал. Трето, Трансграничното регистриране и търгуване на тези фондове следва да бъде улеснено. Следва също така и да поевтине, разбира се. Госпожа Пяти Кайнен се обявява за всички тези три промени и би изискало парламентът обаче да работи за по-нататъчното подсилване на законодателната рамка. Трябва да разглеждаме работата на парламента по тези фондове в контекста на цялостната ни работа за Съюза на капиталовите пазари. На докладчицата би се искало ЕСМА да поеме отговорността за регистрирането на фондовете. Третият регламент предвижда единна нормативна уредба, така че всички фондове да могат да бъдат търгувани в цяла Европа. На ЕСМА следва също така да бъдат възложени и отговорностите за регистрирането на такива фондове, с което системата допълнително ще се уеднакви. ЕСМА ще отговаря за регистрирането, а съответните държави членки ще продължават да отговарят за надзора. Госпожа Пиети Кайнен би искала да обсъди тази идея с докладчиците в Сянка преди да внесе допълнителни изменения за разпределението на отговорностите. Ще се отнася до предложението на комисията за изричната забрана върху таксите за тези фондове от страна на приемащите, на органите в приемащите държави членки. Докладчицата подкрепя това предложение. Госпожа Пети Кайнен предлага също така режимът и за двата вида фондове да дава възможност за паспорт, както за търгуването, така и за управлението. Така управител, установен в една държава членка, ще може не само да търгува с, но и да управлява фонд, установен в друга държава. Ако няма такава възможност, то съответният управител ще трябва да премине през доста тромава, натоварваща за него процедура режима, даващ възможност за паспорт, както за управление, така и за търгуване, ще даде повече избор при инвестициите в Европейския съюз. Що се отнася до изискванията за собствените средства, госпожа Пяти Кайнен предлага промени в предложението на комисията. Комисията предлага ЕСМА да постанови правилния размер на собствените средства. Вместо това госпожа Пети Кайнен предлага други стойности. И накрая, госпожа Пети Кайнен предлага две промени към регламента за фондовете за социално предприемачество. Първо да се понижи прага за минималните инвестиции от 100 000 на 50 000 евро. Според комисията, прагът от 100 000 евро за непрофесионални инвеститори може да се окаже пречка за по-малките фондове, а фондовете за социално предприемачество са по-малки по размер. Затова би било подходящо прагът да бъде понижен. Така ще има повече потенциални инвеститори. Госпожа Пети Кайнен би искала това предложение да бъде обвързано с други изисквания за защита на инвеститорите. Втората промяна, която предлага тя е по определението за допустими активи и по определението за положително социално въздействие. Към момента определението е с по-широк обхват. Трудно е, освен това, по настоящото определение да му се направи тълкуване. Определението трябва да бъде обвързано с Европейския инвестиционен фонд и с инициативата за социален бизнес. Докладчицата с удоволствие ще обсъди и доклада с колегите си. С удоволствие ще обсъди с тях и възможностите за нови идеи. Благодаря на Буркхарт. Давам думата на докладчиците в сянка. Андрея Коцулино от групата на социалистите и демократите. Колега релатрише су questo досир. Благодаря, госпожа Патикайна. За, за това, което е направил по отношение на, на премахване на ограниченията за входните ограничения, опитите за уеднаквяване на, на, на условията на пазара. Някои от мненията, които чухме госпожа Перванш Берес, Берес по време на, на първи обмен на обсъждания през декември месец. Трябва да спомена, радвам се в тази връзка какво е направила комисията по синхронизацията и а, упростяването. Няколко момента има, които искам да, да подчертая. Нещо, което може би ще е, отразим и в измененията. Първо, предложението на комисията да даде възможност на ЕСМА да измени, да промени метода за изчисляване на капитала за първоначалния капитал. Мисля, че това трябва да залегне в самия регламент, а не да се чака ЕСМА да, да излезе с метод за калкулиране за изчисление. После предложението на комисията гласи, че надзорната комисия не може в последствие да, да, да работи. Да, действително не може, защото трябва да се проследи цял, цялостния процес, но трябва да, се, да стане ясно откъде обаче ще, ще се финансира това. И накрая искам да подчертая, че е важно да се запази пропорционалност, размерност и е, да спечелят от опростяването ръководителите на по-низки нива, така че да, да могат да работят е, в рамките на една по-проста и по-гъвкава система. Надявам се в едните седмици да, да постигнем консенсус по окончателния вариант на текста. Благодаря. Алде? Не виждам отекане, Някой да иска да се изказва. Алде има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да помоля господин Балс да предаде поздравленията ми на докладчика за положените усилия по този доклад. Мисля, че всички ще се съгласим, че трябва да се осигурят различни разнородни източници на, на, на финансиране за нашите нови предприятия. Трябва да има разнородни, разнообразни източници, които да осигуряват капитал на всичките етаж, е, етапи на растежа, така че а, стартъпите, новите а, е, предприятия не трябва да се налага да се местят в САЩ или в Азия, тогава когато се разрастват. Ние бихме искали да се повиши атрактивността на, на тези два етикета защото доста малко е оползотворяването на тия средства. А, смятаме, че е много важно това изменение. Комисията предлага много новости, които подкрепяне, подкрепяме, например преопределяне на началните портфели. Смятаме, че докладът допълнително изтъква някои от трудностите. Ние подкрепяме премахването на, на, на таксите за страните домакини и също смятаме, че намаляването на а, прага за средства под етикета ЮСЕФ също е нещо, под, нещо положително. Смятаме, че трябва да се разшири и, и достъпа на инвеститори. Повече инвеститори трябва да имат възможност да влагат в фондовете. Надявам се това в бъдеще да го обсъдим а, с екип по преговорите, така че а, е, марките, етикетите да, да а, подпомагат за растежа на европейския бизнес. И накрая, господин председателю, мисля, че трябва да направим всичко възможно. Трябва да сме сигурни, че всичко съответства на директивата МИФИТ. Благодаря. Коментари извън микрофон. Председателя, аз слушам, не се притеснявайте. Гуе. Димитриев Пападимо ли си има думата? Заповядайте. Благодаря. На гръцки ще се изкажа. Мисля, че това е много важен въпрос, поради две причини. Първо, защото говорим за опит за осигуряване на, на растеж в Европа, за подкрепа, в подкрепа на социални проекти. Второ, в този доклад се прави оценка на, на последиците от а, вложението от двата фонда, т.е. оценка на въздействието им. Има цифри, статистика от, от това, което сме, сме разбрали през последните няколко години, това, което е станало през последните няколко години. Искам да благодаря на колегите, които ще внесат изменения, колегата Пети Хайнен, особено искам да подчертая също, че много важно в доклада да отправим призив за същински и съществени реформи в двата фонда. Според мен, трябва да се отворят фондовете за, за, за по, по-широк кръг инвеститори, най-вече е микроинвеститори инвеститори, които да подкрепят именно малките и микропредприятията. Тези, които нямат а, достъп до такова финансиране. Така че е важно прагът за влизане в ЕЛЦФ трябва да се намали до 50 000 евро от 100 000. Това е нашата позиция в ГОЕ но разбира се, е, сме склонни да говорим по този въпрос с другите докладчици. Е, да се опитаме да постигнем едно балансирано решение и консенсус. Двата фонда трябва да трябва да функционират по по-прозрачен начин, по по-географски е, уравновесен начин също така. Необходими са диференцирани критерии, които да, да способстват за за е, подхождане с една нова, различна е, логика към социални проекти. Да насърчаваме инвеститорите да влагат средства в е, тази област, която понякога се смята за рискова област. Трябва да подкрепим държави членки, които са, са изправени пред економически трудности. Броя членове и а, праговете за, за капитал а, са непостижими условия за страни като моята, която изпитва економически трудности. Трябва да също така да, да постигнем максимално покритие на отделни сектори и отрасли от една страна, от друга страна различни географски територии в Европа, различни части на Европа. крайна сметка много от средствата попадат в ръцете на, на тези, които най-малко се нуждаят от тях. Управители на, на, на дружества в страни, които не изпитват економически затруднения. И по такъв начин не се постига никаква добавена стоеност, никаква допълнителна полза. Благодаря. Председателя, благодаря. Зелените не са заявили желание, но Филип ще се изкаже от, от, тях, име, така или иначе. Да, мисля, че съм докладчика в сянка всъщност с името на зелените. Добре, в, в моите документи не пише такова нещо. Да, господин председател, аз трябва тайно да подхождам. Не, не, не, аз съм прозрачен, затова не ме виждате. Не обвинявайте в липса на прозрачност. И така, поздравления а, а, на колегата за доклада. смятаме, че, че е положително това, което се предлага да се управляват фондовете в отделни държави членки и подкрепяме предложението на комисията да се разшири а, възможността за да се разшири броя на менеджери, които да, да е, имат достъп. Е, трябва обаче да внимаваме. Трябва да предвидим някои защитни механизми, така че тези управители да не използват етикета Юсеф, за да, за да подобрят имиджа си, без обаче да, да, да влагат допълнителни усилия за, за допълнителна стойност. Също така приветстваме предложението за повишаване на пропорционалността съразмерността на изискванията спрямо вложенията. Обаче и това е нещо, което вече бе обект на разгорещени дебати по двата фонда прага за инвестиции. 100 000 казахме тогава. Защо? Това бе с цел да, да, да се осигури предпазни механизми от рисковите, прямо рисковите фондове. Тогава преценихме, че ако сте дребен инвеститор, тогава правилният път би бил инвестиции по схемата по фонда USET а, така, че да, така че да се радвате на, на защитните механизми по фонда, които не са същите, както при инвестирането в а, рисков капитал и социални инвестиции, така че се придържаме към позицията си от тогава и смятаме, че не трябва да се намалява прага. Искам още три отделни въпроса да засегна. Първо по отношение на предложението на комисията за а, увеличаване броя на, на видовете активи, които да могат да се инвестират. Е, отчитаме а, намеренията на комисията. В това число и за изискването за 400 а, служители. Смятаме обаче, че не трябва да се изменят изискванията за капитал. А, по отношение на таксите, Подкрепяме това, което предложа, предлага комисията за намаляване на таксите, но смятаме, че също трябва да има специфични конкретни правила и в този регламент, така че да се регламентират и таксите, които се определят от менеджерите, от управителите. Че значи средствата да се насочат към реални инвестиции. И накрая може да внесем някои изменения, които да са насочени към гарантирането на спазване на обективни критерии в двата фонда. Също така някои критерии трябва да се предвидят и за оценка на ползата от капиталовложение и при, и при рисковите капитали. Това е за сега, което планираме да внесем а, ще се радваме а, да ги обсъдим по-нататък и очакваме да, да работим дух на сътрудничество. Благодаря, председателя. Не виждам от а, Европа на свободата и демокрацията никой и други желащи да се изкажат. Сега спонтанни изказвания. Заповядайте. Първи благодаря господин председател. Аз съм съгласна, че е, е особено важен а, сектора на рисковия капитал. При, делът при нас, е, те, те, са, те се равняват само на е, една пета от е, това, което имаме в САЩ, например. Трябва обаче да видим какво ще стане с Брексит как ще се отрази, отрази това. Трябва да се види какво ще стане след излизането, да, да видим какво ще остане всъщност. Трябва да се стигне до, до едно реалистично решение. В момента не се е гледа в текста на, на, на въпроса за третите страни и смятам, че е, трябва нещо да се, да се предвиди по този въпрос. Не знам, не знам доколко можем да си позволим да кажем нещо в текста за, за страните от трети страни и менеджерите от там. Може ли външни е, менеджери да управляват средства по двата фонда? Трябва да се, да, да се види дали може да се предвиди това. Да, в, в отклик на това, което каза докладчика, не съм сигурна, че на този етап трябва да се занимаваме толкова много с а, а, ЕСМА и укрепване на процеса по регистрация. Мисля, че е, облагането, данъчното облагане всъщност е, е спирачка за растежа в областта на, на а, рисковия капитал. Трябва да се предвидят диференцирани данъчни ставки. Така че да, да, да а, осигурим растеж за, за този а, сектор. То мисля, че този въпрос трябва да се реши доста спешно. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, благодаря. Благодаря, господин председател. Подкрепям, подкрепям доклада, инициативата. Това е нещо, по което аз отдавна работя. Необходимо е да осигурим растеж, да, да, да увеличим растежа. Това е важно както за обществото, така и за бизнеса. Какво можем да направим с този регламент? той ни дава възможност да, да насърчим именно економическия растеж, е, като се премахнат бариерите. И е, това е въпрос, е, който доста отдавна обсъждаме. Трябват по, по решени действия, по целенасочени действия. Често се, се говори за това как, как да подпомогнем бизнеса, много обещания се дават, без обаче те да се изпълняват. Мисля, че трябва да, да, да, да пристъпим именно към това, към действие подкрепям текст за премахване на таксите. Страните домакини също подкрепяме идеята за разнообразяване на източниците на, на инвестиции. Малко цифри. В момента под 0,1% от БВП е рискови към капитал, където а пък в, в САЩите е доста по-високо това ниво, също и в Израел. Мисля, че трябва да, да, да смалим тези, да намалим тези различия е, и да, да укрепим сектора. Мисля, че много внимателно трябва да оценим реалните последици е, от, от спорни мерки, като например минималните изисквания за, за външни капиталовложители, така че аз е, подкрепям е, предложението от докладчика за допълнително намаляване. Мисля, че с докладчика ще успеем да стигнем до съгласие по един силен, стабилен текст, който е, е от голямо значение. Благодаря. Пожа Берес е последния, който ще се изкаже, след това докладчика. Благодаря. Аз споделям мнението на изказани тук. Три бележки имам. Първо – когато се създаде този режим, тогава още не съществуваше понятието съюз на капиталовите пазари. Но е, бяхме е, наясно какви са рисковете от ограниченията. Изискването за мобилизиране на рисков капитал за раздвижване на Европа, липсата на интегрирани пазари – това спъва европейската економика, включително и финансирането на иновации. Но, когато се създава подобен режим от друга страна, трябва да сме наясно, че създаваме една ниша и съответно рискове, които могат да тръгнат в посока, на която не ни се иска. Второ, Какви са условията, които са необходими, за, които се изискват за капиталите за тези фондове? Аз споделям до голяма степен подходите на докладчицата за регулацията за финансовите пазари, капиталовите пазари. Но не следва да се намаляват изискванията за нивото на размера на капитала. Това, според мен, е напълно контрапродуктивно за нашите цели. Е, соли... Стабилността на фондовете е, трябва да позволи да не се приемат твърде много рискове като цяло за пазара. И ЕСМА трябва да се произнесе по законодателството. Е, това, което се изисква в такъв смисъл, не съм. Аз съм против не смятам, че е, те имат способността да дават консултации за пазара, когато това не може да направи законодателя. Мисля, че много ясно трябва да се разпишат ролите. Какво прави законодателя? Той трябва да установи едно разумно ниво на капиталовите изисквания, а ЕСМА да се занимава с останалите неща, с надзор и така нататък. А за приложното поле на законодателния текст е, докладчицата правилно търси да се разширят е, възможностите на инвеститорите, но и да се даде възможност да има инструменти, които да постигат нашите основни европейски цели, а именно е, дългосрочни изисквания в посока преход спазващ или опазващ околната среда. Thank you very much. And now I give the floor to our rapporteur, Burkhard. Сега думата има докладчика. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички изказали се докладчици в Сянка и други колеги. Мисля, че те се спряха върху ред допълнителни интересни въпроси. Като цяло, мисля, че ще постигнем компромис. Разбира се, по отделни въпроси не сме на едно мнение, най-вече по отношение на ролята на ЕСМА. Чухме какво е мнението на Нина и Перванш крайна сметка, според мен е важно да стигнем до споразумение, до законодателен акт, които да подпомогнат сектора при предоставянето на повече стимули за растеж. От друга страна, и тук съм съгласен с Перванш, е от значение в бъдеще да гарантираме стабилността на тези фондове. Това е абсолютно задължително. Във връзка с това трябва да видим как да разпределим отговорностите. Според мен госпожа Пиети Кайнен е изготвила добър доклад. През идните седмици със сигурност ще проведем интересни дискусии по него. Благодаря ви от името на докладчицата. Измененията са до 24 януари. Е, ще ги разгледаме на 27-28 и февруари. И е, се надяваме, че ако докладчиците в сянка се споразумеят, е, ще гласуваме в ЕКОН на края на март, 22-23 март. Благодаря и е, преди да стигнем е, до следващата точка, давам думата на Габриел Мато. Okay, thank you. Sure. <coughs> Hello to everybody. Благодаря. Добър ден на всички. Е, всички Най-добри пожелания за новата година. Продължаваме по дневния ред. With a while coming the reporters.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

Okay, we can restart as 11.15 is the time. Колеги, ако позволите, нека да започнем. Ще продължа на испански. Унион банкария информе ануал де 2016. Преминаваме към 10-та точка, доклада за 2016 за банковия е, съюз. Е, над 400 подадени изменения. Докладчикът е приготвила ред компромисни изменения, които покриват практически всички подадени изменения. Във вторник имаше среща на докладчиците в сянка, където е отбелязан напредък. Затова давам думата сега на докладчика госпожа Хубнер. Благодаря. Ако ми позволите, ще започна с една корекция. Много далеч сме от това да обхванем всички изменения. Може би около 30-31 компромисни изменения имаме за момента. И след това ще останат още много изменения, непокрити, макар да са на същата тема, но няма да влязат в компромисните такива. Все още тук е трудно да постигаме компромиси, защото много е трудно да се отразят позициите на политическите групи в измененията. В самите политически групи има голям разнобой и разминаване на становищата. Та, когато правихме компромиси, се опитвахме така да следваме логиката, последователността на предложенията, които а, да са последователни по същество, независимо, че отразяват позиции на различни политически групи. Много, много напредък постигнахме с докладчиците в сянка по компромисните. Миналата седмица работихме, сега продължаваме в писмен вид да доизчистваме нещата, които не са още дискутирани или доизяснени. Ще работим и в седмицата, когато сме в Страсбург и се надявам да представим е, доклада на 26 ти фекон. Нека да очертая кои са проблемите, по които търсиме компромиси, защото това са и трудни и сложни теми. Предизвикателствата са такива, пред които се използваме, изправяме, за това и съответните текстове. Първия проблем е положението в банковия сектор, лошите заеми, възможностите за печалба. Тук беше относително лесно да постигнем широк компромис за така описването на положението. Всички изразяваме сериозни притеснение. Тоест тази е, диагноза е, покрива и неплатежоспособността и на първичните и на вторичните пазари. Там е, доста лесно относително стигнахме до една обща позиция. После имаше известен разнобой в е, схващанията ни за това какъв трябва да бъде графикът някои считат, че трябва спешно да се търсят решения, други е, са на мнение, че ни трябва време за това. Е, също не е толкова лесно да постигнем единогласие по въпроса какви видове реформи са необходими и то не само на европейско ниво, но и в контекста на националното законодателство защото голяма част от мерките са свързани с националните законови уредби. ще подсилиме е, текста за необходимостта на ангажираност на ЕЦБ, също и за пазарите на вторични инструменти а, стигаме до компромис. Втория е, много, много труден момент, изключително труден е да намерим е, компромис за е, държавния дълг или суверенния дълг. Тук позициите на групите са много различни, е много трудно да ги обединим. Има изменения, където ясно коментират ползите, рисковете, е, пруденциалния подход и така нататък. Все още очакваме да видим какви са резултатите е, от е, органа за банков надзор. За това не, нямаме още ясна пози... позиция изчистваме текста. Смятам, че ще постигнем добър вариант. Обсъдихме националните стандарти за рисково оценените капитали. Също дилемата дали е, да излезем с много категоричен текст – за необходимостта да се придържаме към международни стандарти. Има колеги, които предпочитат да подчертаем а, логика, която а, предполага и отклоняване от тези стандарти но е, ние трябва да кажем, че Европейския съюз трябва да работи максимално за упражняване на е, влияние на международно ниво, а не да заемаме позицията да не се ангажираме и да не спазваме международните стандарти. Тук смятам, че нямаме проблем за компромис. Също така сме относително на една вълна за присъствието на Европейския съюз на международни форуми, свързани с е, отчетността. Ползваме се изцяло от предложенията на Силви Голар, макар че тя до известна степен ги отслаби. Ще се опитаме да бъдем малко по-категорични и се надяваме тя да се съгласи. Също така нямаме големи разногласия по въпроса за националните варианти, националните правомощия, за формулирането на капиталовите изисквания. Няма голям проблем. После е, въпроса банките, които са твърде големи, за да бъдат оставени да се сринат. Е, така, аз лично считам, че този въпрос трябва да бъде разгледан малко по-обективно. Разбира се, има неща, за които никой е, не иска да говори, за така, затворени теми, които в момента никой не иска да подема. Смятам, че компромисът в това отношение ще бъде доста крехък. Също говорихме за връзката с Ница, за спасяването с вътрешни средства. Не смятам, че трябва да започваме с разглеждане отново на регламента МИФИД. Сега ще излеземе с нов параграф за Брексит, т.е. ще търсим и там компромис. Според мен няма да е трудно да го постигнем. Чакам от зелените и социалистите текст за компромисен а, вариант а, за текста за макропруденциални политики. Значи около 30 компромиса сме постигнали по основния текст, не по преамбюла, но във всички случаи ще има и още много други, които не са покрити. Благодаря, госпожо Хубнер. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Всеки има по 4 минути. Господин Дълво първо. Госпожа, извинете. Благодаря, господин председател. Благодаря първо на Данута Хубнер. Тя а, определено търси дух на компромиси, което е добре, защото в никакъв случай няма да бъде лесно. Нямам кой знае какво да добавя. По нейните коментари на срещата на докладчиците в Сянка видяхме всички сложности, с които ще се сблъскаме. Сега, да, ние изгра... Е, работим по текста за макропруденциалните политики, компромисния вариант. Като виждам колко много изменения има и като се опитвам да ги чета, си мисля, че трябва да се върнем само към основните неща, ако искаме доклада да постигне целта си, т.е. да изпрати един сигнал и е, да изложи позицията ни за изпълнението на Банковия съюз, защото ролята на парламента е това да видим как се изпълняват регламентите, които приемаме. Кое върви добре, кое не върви и какво липсва. Та, е, в такъв смисъл, ако трябва да бъдем положително настроени, можем да кажем, че най-сетне е, няко... основните директиви са прилож... Е, транспонирани в страните членки, надзора се е, подобрява, смесените екипи за надзор е, работят добре, но разбира се има и е, въпроси, които изобщо не са решени. Третия стълб – фискалните механизми за, за налагане на спирачки. Има, разбира се, и различни е, мнения за това как е, да се е, постигне това, което липсва. Разбира се, ние се опитваме да си мечтаем, че ще постигнем споразумение по всички тези теми в рамките на срока, който имаме. Разбира се, има и други е, възможности за обсъждане на тези въпроси. Очакваме да чуем и какво се случва с Базел 3. Нека да обърна внимание, че ние не желаем е, изход, е, резултатите от тези преговори да бъдат предрешени от нас. Освен това, естествено е, че всяка политическа група, пък и всеки депутат ще иска да маркира територията си, подавайки изменения, които, зад които застава. За да бъдем обаче в синхрон, трябва да търсиме компромис без предразсъдъци да обсъждаме въпросите в е, така духа на сътрудничество. Виждам, че господин председател вече сте напрегнати и спирам до тук. Е, нека да кажа, че нашата група има пълното желание да постигнем, да излезем с един текст, чието послания ще бъдат достатъчно силни и е, ще очертаят е, оставащите за решаване проблеми. Да, да, благодаря. Свършихте повече от навреме. Екаре? Е, господин Старбати. Всъщност господин Стях ми моли да представя неговите извинения, че не може да бъде тук и аз ще се изкажа от негово име. Господин Лурдът става дума. Да а, той приветства работата на докладчика. Компромисните изменения са доста балансирани. ЕКРЕ е поискал от докладчицата да отпадне раздела за да, да останат само три основни раздела, така както те отразяват трите стълби в, стълба в Банковия съюз и с удоволствие констатират, че докладчикът се е съгласил. другите е, въпроси са банките, които са твърде големи, условията за заеми и няколко други основни момента. Много изменения по тези въпроси са били подадени и от депутати от другите политически групи и с удоволствие установяваме, че докладчикът обединява позициите на различните групи в проекто Компромисите. Третия стълб на Банковия съюз, както се очаква, породи е, подаването на много изменения, които върват в най-различни посоки. Изключително Важно е да успеем да вкараме всички тези е, искания в е, толкова краткия тек, е, обем от текста. Колегата подчертава колко балансиране е подхода и текста и счита, че ще се стигне до добри компромиси следващата седмица в Страсбург. Е, очаква конструктивната работа на докладчиците в Сянка и се надява, че докладът ще бъде ясен, амбициозен и реалистичен. Благодаря. От Алда има ли някой? От Гуе? Господин Макар. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за работата по компромисните изменения, които се договарят в момента. Съжалявам, че не можах да участвам в последното заседание на докладчиците в Сянка. Ще направя някои по-общи коментари сега. По-конкретните ще изпратя по имейла. Ще ги направя и на следващо заседание. Радвам се, че в компромисните изменения се съдържат предложения за справянето с необслужваните кредити. Посочва се също така, че трябва да се уреди сектора на сенчестото банкиране. Приветствам също така и включването в текста на част за покриването на загуби и прилагането на общия капацитет за покриване на загуби като минимален стандарт. Освен това, настоящото решение за единия фонд за преструктуриране не е достатъчен. Радвам се, че това се посочва в текста. Мисля, че трябва да, си, да направим общ анализ на проблемите на Европейския банков сектор какви са причините за проблемите му. Това е липсата, например, на последователен план за инвестиции, както и строгата бюджетна дисциплина. По въпроса за държавния дълг, парламента трябва ясно да заяви, че когато някои държави членки понижават пруденциалните изисквания, това е контрапродуктивно. А що се отнася до Европейската банкова система, стрес-тестовете не са достатъчно прозрачни. Това ясно показаха проблемите на Deutsche Bank през изминалата година. Това трябва да бъде посочено в доклада. Парламентът до момента не е използвал възможностите си за контрол върху надзорните органи. Мисля, че трябва да направим това в бъдеще, когато има проблеми има и нещо, което според мен е особено важно, а именно трябва да признаем, че настоящите предложения за прекъсване на връзката между банки и държави не са с достатъчен обхват. Трябва да се упражнява по-голям строг контрол върху дейностите на големите банки. Винаги сме се обявявали за отделянето на инвестиционните поделения на банките от другите им поделения, например. Това не е радикална идея, която се подкрепя само от левицата. Тя се съдържа и в предложенията на работната група на високо равнище за преструктуриране на банковия сектор. Това са някои от приоритетите ни. По време на следващите заседания с удоволствие ще работя с докладчика и докладчиците в сянка. Господин Ортасун от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на нашия докладчик Сянка Свен Гигулт. Благодаря на докладчика за добрия текст, както и за доброто ни взаимодействие. Според нас някои части в текста не са уместни, тъй като банковият сектор продължава да е със свръхсложна структура, някои банки продължават да не разполагат с достатъчен капитал. Нашата комисия трябва да се придържа към принципа за финансова стабилност. Не бива да насърчаваме дерегулирането на финансовия сектор. Радваме се, че някои от нашите идеи са залегнали в първата редакция на компромисните изменения, именно идеята ни за по-строг контрол върху сенчестото банкиране, както и идеята за по-малко сложност възможни и по-съразмерни пруденциални правила, приложими към различни модели на банкиране. Радваме се също така, че преговарящият екип е включил и други важни въпроси в компромисните изменения, като например неправомерното продаване на финансови продукти на инвеститори на дребно. Това е особен проблем в Италия към момента. Има предложения също така и за подсилване на рамката за пруденциален надзор. На трето място, преговорите след референдума в Великобритания не бива да водят до неравнопоставеност между финансови институции от Европейския съюз и такива от трети страни. Съгласни сме, освен това, че трябва в спешен порядък да се извърши структурна реформа в банковия сектор. Така ще се справим с проблема на така наречените банки, прекалено големи, за да фалират. Освен това, органите за преструктуриране трябва да разполагат с осмотрение, когато определят минималните изисквания за допустими задължения и собствен капитал. Приемаме и предложението на госпожа Голар за повече подотчетност на международни органи, като например банков, Базелския комитет за банков надзор. Освен това трябва да бъдат оповестявани и решенията на надзорните съвети. Те трябва да бъдат публично достояние. Понижават се изискванията, обвързващите капиталови изисквания. Те се заменят с насоки за собствен капитал. Според нас това е едно добро предложение, но надзорните органи вече започват да използват това изискване, тези насоки, за да имат възможност банките да изплащат бонуси и дивиденти. Reuters, например, докладва, че ЕЦБ е направила закъснял, но голям коледен подарък на Deutsche Bank, като е намалила капиталовите изисквания от 10,76% на 9,51%. Това ще спести на Deutsche Bank 4,8 милиарда евро. Това са някои от въпросите, на които искаме да наблегнем с удоволствие. Ще работим с колегите при изготвянето на окончателния вариант на доклада. Няма други докладчици в сянка, които трябва да се изкажат. Спонтанни изказвания. Ева Пълнова за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Хюбнер за отличната работа по проекто становището до момента. Мисля, че то е една добра основа за по-нататъчната ни работа по този сложен и едновременно с това деликатен въпрос. Не е тайна за никого, че продължава да има ред предизвикателства с доусъвършенстването и до изграждането на банковия съюз. Някои в Европа смятат, че трябва да възложим единствено на съвета, т.е. на държавите членки да се справят с тези предизвикателства. Аз обаче мисля, че ако искаме да укрепим економическия и паричен съюз, да гарантираме така необходимата стабилност на еврозоната, Европейският парламент трябва активно да участва в доизграждането на банковия съюз. Споделям загрижеността на някои колеги, най-вече във връзка с координирането на дейността на Единния съвет за преструктуриране и някои други органи от областта на банковия надзор. Немалко колеги отправят обаче остра критика, без да предлагат ясни решения. Мисля, че трябва да сме в състояние да предложим по-ясни решения. Едно такова решение би могло да бъде освобождаването на капитал за инвестиции, като се гарантира разпродажбата на не обслужвани кредити възоснова на принципи, основаващи се на пазара. Мисля, че това може да се включи в един силен общ наш текст. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Естер Ланге. Благодаря, господин председател. Извинявайте, много късно вдигнах ръка. Първоначално не исках да се меся в един процес, който явно протича много ефикасно и явно е в много добри ръце. Благодаря на докладчицата и на нейния екип от докладчици в Сянка за това, че винаги проявяваха готовност да гарантират участието и на други членове в работата по текста, още преди изтичането на крайния срок за внасяне на изменения. Ще се спра върху казаното от госпожа Делво, а именно, че в доклада има редица теми, по които все още на, на ранен етап се изготвят доклади. Ако започнем да се впускаме в подробности, като например темпа на работа, условията, графика, в момента няма да може да се постигне консенсус между отделните групи. И слушах и господин Лунес. Той също заяви, че трябва да признаем, че банковият съюз не е доизграден. Той почива на два ясни общоевропейски стълба. Третият липсва. Той трябва да бъде изграден в спешен порядък. Нека се споразумеем по този въпрос, без сега да се впускаме в детайли. Мисля, че към момента това е посланието, с което заедно трябва да излезем. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Докладчицата. Благодаря. Нямам какво толкова да допълня, тъй като Естер Деланге направи много точно обобщение, а именно, че в доклада не бива да се впускаме в детайли. Трябва да се съобразим по, споразумеем, извинете, по принципни положения. Не бива да започваме отново работа по директивата BSR, използва се съкръщение на латиница. Нямаме основания за сега да критикуваме. Мисля, че трябва да вземем предвид това, когато изготвяме компромисите. Когато първо обсъдихме този доклад тук в нашата комисия, от коментарите на колегите стана ясно, че проявяват склонност да включат в текста всички проблеми на отрасъла в Европейския съюз и по света. когато внасяме измененията, трябва да пресечем точно тази тенденция. Не бива да изготвяме безкраен пожелателен списък, тъй като подобни доклади ще се изготвят на годишна основа и през следващите години. Моля колегите да вземат това предвид, когато внасят измененията ще трябва да го вземем предвид и когато изготвяме компромисните изменения. Ще приложим в бъдеще писмената процедура, за да доточним компромисните изменения. Надявам се, че до следващото ни заседание колегите ще работят активно, така че да можем да гласуваме на 25 януари. Благодаря на всички колеги, които внесоха изменения, участваха в разискванията до момента. Тяхната работа бе изключително полезна. Благодаря, Данута. Ще гласуваме тук в комисията на 25 януари. Гласуването в пленарната зала ще бъде през месец февруари или месец март. Точка 11. Точка разни. Няма желащи да се изкажат по нея. Следващото ни заседание ще е на 25 януари. А сега ще се преместим в зала P3C 050, където ще се състои наше съвместно заседание с комисията Либе. Благодаря ви.